Председателя. Уважаеми колеги, изчакахме няколко минути, защото изчаквахме някого. Аз бях точно тук. Искам да направя една декларация във връзка с жертвите на тероризма. Уважаеми колеги, днес